So, Kolleginnen und Kollegen. Така, колеги и колежки, нека започнем, ако обичате. Ако обичате, заемете местата си. Нуждаете се от картите си за гласуване днес сутринта. Да? Нека направо преминем към работа. Точка 10. Твърдение за здравословност, но нека най-напред дам думата на госпожа Зомер, която ще направи изказване от името на НП за протокола. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. От името на НП искам да кажа следното. Много обстойно обсъдихме списъка на данните за храните и смятаме да се съгласим с едно вето по отношение на комисията. Надявам се, че това ще влезе в протокола. След това ще изпратя съответния текст на секретарията имаме много съмнения относно е, предложението на комисията. Е, още вчера ги изразих. В никакъв случай не сме против решенията на е, Европейската агенция за безопасност на храните. Тя наистина не отговаря за оценката на рекламата, но смятаме, че е, комисията би трябвало много добре да премисли отново едно подобно предложение. Смятаме, че парламентът в никакъв случай не бива да се включва в взимането на политически решения, които са взети без да се съгласува нашата позиция над главата ни, през главата на парламента. Така че тук става дума очевидно за едностранно политическо решение, което комисията се опитва да ни предложи. Ние смятаме, че списъка трябва да се премисли още веднъж много добре и за това ще гласуваме против. Сложили сме минус в списъка за гласуване. Винаги сме е, били и има съответното законодателство срещу заблуждаващата реклама, подвеждащата реклама, така че това е отношението на НП по въпроса. Има ли друг, който би желал да изрази друго становище, пита председателят. Няма. Очевидно в такъв случай ще имаме предвид е, изразената позиция на НП е, относно списъка и данните съгласно член 88, параграф 2, списък на позволените здравни данни за храните. Моля ви да гласувате. Гласуваха ли всички? Да. 22 за, 37 против, 1 въздържал се. Отхвърля се. Преминаваме към доклада Гербранди, нашата застраховка живот, нашият природен капитал, стратегия на Европейския съюз за биологичното разнообразие до 2020 година. Das ist ein dickes Paket. Wir haben aber auch viele konsolidierte an. Да, доста солиден е списъка за гласуване, но все пак имаме и е, постигнати компромиси и консолидирани изменения. Номер едно, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 2, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Отново консолидирано изменение 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега ще гласуваме за пето консолидирано изменение за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 8 за против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 9 за против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 10 за против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 12 за, против, въздържали се, приема се.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 Изменение 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36-то изменение. А кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Следва 37-мо и 39-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Сега следва 38 изменение. Първа част, кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Втора част, за? против, въздържали се, отхвърля се. Реги едно. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 40 изменение за, против, въздържали се, приема се. 42 в две части. Първа част, кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Нека да направим проверка с електронни карти по 42 изменение първа част. Гласуваха ли всички? 36 за, 26 против. Приема се. Сега следва втора част. Кой е за? Кой е против? Интересен резултат се получи, да. Нека да направим проверка. Моля ви с електронни карти по втора част. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 33 за, 29 против. Приема се. И 19 за,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 47 за, против, въздържали се, приема се. Агри 1 за, против, въздържали се, приема се. 49 няма да се гласува. 48 изменение за, против, въздържали се, приема се. 50-то изменение, две части. Кой е за първата част? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека да повторим гласуването по втора част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Искате проверка по втората част, моля. Гласувайте. Край на гласуването. 38 за, 23 против. Много моля всички ясно, високо да вдигат ръце. Тогава ще ни бъде по-лесно. 53-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Кой е против? Въздържали се. Резултатът не е ясен. Моля, електронна проверка. Всички гласуваха ли? в групата на либералите е, е, имаме един глас повече.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 Кой е против? Въздържали се, приема се. И 3.20, първа част. Кой е за? Против? И 3.20, първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Втора част. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. И 321. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Реги 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 63 за против, въздържали се, отхвърля се. 64 за против, Въздържали се. Нека да направим проверка. По изменение 64. Сега има един глас повече при НП. Сега вече е наред. 33 за, 30 против. Приема се. 65-то изменение за против, въздържали се. Да направим проверка по 65-то изменение. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 20, 32 за, 31 против. Приема се. 66-то изменение. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. 67 изменение, две части. Кой е за първа част? Кой е против? Въздържали се. Приема се втора част. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. И 3-3. Две части. За първа част кой е? Кой е против? Въздържали се, приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Резултатът не е ясен. Ако обичате електронно гласуване по ИТРЕ 3, втора част. Край на гласуването. 34 за, 28 против. Приема се. Реги 12. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 68 изменение за. Против. Въздържали се. Бих искал да направим проверка по изменение 68. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 30 за, 33 против. Отхвърля се. 69-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Проверка по изменение 69. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 32 за, 31 против, е, с малък резултат, е, е, с малка разлика, но се прие. 70. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 71 за. Против? Въздържали се? Приема се. Сега скачаме към 77 за, против, въздържали се. Не е съвсем ясно. Още веднъж да повторим. Кой е за 77 изменение? Кой е против? Въздържали се, сега вече е ясно. Приема се. 79. Кой е за? 79. Естер Деланке. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се и 36 за? Против? Въздържали се? Електронна проверка не беше съвсем ясен резултата. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 36 за, 26 против. Приема се. 80 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 81 извинение, три части. Първа част за, против въздържали се, отхвърля се. Втора част за. Иска се проверка по едно. Край на гласуването. 31 за, 32 против. Да, казах, че е, беше трудно преценката. Втора част, кой е за? Кой е против? Въздържали се. Бих направил проверка и тук. Моля да гласувате с електронни карти по втора част. Кой е гласувал? Край на гласуването. 42 за, 21 против. Очевидно, новия ред в залата е, ми създава проблеми. Трета част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 82. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 83. За. Против. Въздържали се, приема се. Реги 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 43. За. Против. Въздържали се. Приема се. 85. Три части. Кой е за първа част? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против. Нека да проверим как стоят нещата с трета част. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. 32 за, 30 против. Приема се. 116. Кой е за? Извинете. Отпада 116-то изменение. Агри 18. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Реги 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. Итре 2. Две части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, приема се. Реги 9 за, против, въздържали се, приема се. 120 за, против, въздържали се, приема се. И 314 за, против, въздържали се, приема се. И 315 за, против, въздържали се, приема се. 12 пак и 3 за, против, въздържали се, приема се. 86-то изменение за и въздържали се, отхвърля се. Сега ще прескочим докато стигнем до 103-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 46 за против, въздържали се. Четиридесет и шесто изменение. Много моля да, да направим проверка с електронно гласуване. Alle всички гласуваха ли? Край на гласуването. 24 за, 35 против, отхвърля се. Реги 11. За, против, въздържали се, приема се. 108 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 105. Не, е, иска се проверка по 106. Електронно гласуване. Всички гласуваха ли край на гласуването? 31 за, 31 против, отхвърля се. 105-то изменение. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. 104 за, Извинете, 104 няма нужда да се гласува. 107 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 109 за. Против. въздържали се. Бих искал да проверим с електронно гласуване по 109-то изменение. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 32 за, 29 против. Приема се. 110-то изменение за, против, въздържали се. Приема се. И 37 за, против, въздържали се, приема се. Реги 7 за, против, е, приема се. 118, 111 е, за, против, въздържали се, приема се. 112 отпада. 113 са против. Въздържали се, приема се. 114 не трябва да се гласува. 117 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 118 за. Против. Въздържали се. Резултатът не е ясен. Да направим, моля ви, проверка.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 въздържали се, приема се. Сега отново ще направим голям скок до 138 изменение. Ще гласуваме в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, Отхвърля се. 139. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Агри 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Отново ще прелистим напред и то доста страници. Изменение 155. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 156 за. Против? Въздържали се? Приема се. 157 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. И отново ще ви помоля да прелистите до Агри 7. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, Много ви моля, още веднъж гласовете за 181 изменение. Сега гласовете против. Приема се. 182. Иска се проверка по 181. Гласувайте, моля, с електронни карти. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 35 за, 25 против. Приема се. гласувахме по изменение 181. Направихме го с електронните карти. Това беше резултатът. Можем, естествено, ако е имало проблеми с превода, да повторим гласуването. Електронно гласуване по изменение 181. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 37 за, 24 против. Сега, 182 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 183 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега преминаваме към 197. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 198 за. 198. Е, коригира се председателят. Още веднъж 198 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 199 в две части. Първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 200. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 201. За. Против. Въздържали се. Не е ясен резултатът. Още веднъж да повторим гласуването. 201. За. Гласовете за. Кой е за? Кой е против сега? Гласовете против. Въздържали се? Нека още веднъж гласуваме вече с електронни карти. Е, трудно ми е да преценя какъв е резултат от тук. 18 за, 44 против. Е, още веднъж повтарям молбата си. Дигайте ясно, високо ръце. Агри 9 за, против, въздържали се, приема се 16, Агри за, против, въздържали се, приема се. 19 агри за, против, въздържали се, отхвърля се. 204 изменение, 204 изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 202, кой е за, Кой е против? Електронно гласуване, изменение 202. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. 30 dafür. 30 за, 30 против, отхвърля се. 203-то изменение. Кой е за?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 въздържали се, отхвърля се. 209 за, против, въздържали се, отхвърля се. 210 за, против, въздържали се, отхвърля се. 212, две части, първа част, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 211 за, против, въздържали се, приема се. Пеш 2 за, против, въздържали се, приема се. Пеш 3, кой е за? против, въздържали се, приема се. Пеш 6 за, против, въздържали се, приема се. 213 за, против, въздържали се, приема се. 214 за, против, въздържали се, приема се. 215 за, против, въздържали се, приема се. 216, две части. Кой е за първа част? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. 216, първа част, електронна проверка. Е Край на гласуването. 40 за, 22 против. Приема се. Е, още веднъж повтарям молбата за високо вдигане на ръце. Втора част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 217 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 218 за. Против. Въздържали се, приема се. 219 за. Против. Въздържали се, приема се. 221 за против, въздържали се. Приема се 220 отпада. 222. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се 223 за. Против, приема се. Пеш 5 е, и пеш 8 няма да се гласуват. Пеш 10 обаче. За. Против въздържали се, приема се. Пеш 11 за, против, въздържали се, приема се. Пеш 12 за, против, въздържали се, приема се. Пеш 13 за, против, въздържали се, приема се. 33. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 240. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 241. За. Против, въздържали се, приема се. 243. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 242 за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, отхвърля се. 245 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 реги. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 246, две части. Кой е за първата част? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Втора част за. Извинете. Няма нужда да се гласува. Втората част. Сега преминаваме към 247 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 248 за. Против? Въздържали се? Приема се. 249 за. Против? Въздържали се? Приема се. 253 три части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за. Не, извинете, не трябваше да го подлагам на гласуване. Втора част отпада при това положение. Гласуваме обаче по третата част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 256. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 254 за. Против. Въздържали се. Приема се. 250 за. Против. Въздържали се. Приема се. 251 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 255 за против, въздържали се, приема се 257 за, против, въздържали се, приема се 258 за, против, въздържали се, приема се Реги 14 за, против, въздържали се, приема се 259 за, против, въздържали се, при... отхвърля се 260 са против, въздържали се, приема се. 261 за, против, въздържали се, приема се. 262 за, против, въздържали се. Не е ясно. Много моля да направим електронна проверка по 262 изменение.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 против, въздържали се, приема се. Пеш 7 за, против, въздържали се, приема се. 268 за, против, въздържали се, приема се. 269 за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Не е ясен резултатът. Електронна проверка. Край на гласуването. 31 за, 29 против. Приема се. 270 за. Против. Въздържали се. Приема се. 271 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 272 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 273 за против, Електронна проверка по изменение 273. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 32 гласа за, 29 против. Приема се. 282 изменение за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 А сега е, ще гласуваме по е, преамбюла. Изменение 1 за, против, приема се. Две идентични изменения, 2 и 3, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се.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 много, много сърдечно поздравяваме докладчика господин Гербранди за този добър резултат.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 дефектни градни импланти от силиконов гел, произведени от френското предприятие ПИП. Трябва да гласуваме по основното запитване. За, против, въздържали се. Устният въпрос е прият единодушно и сега започваме вече дискусия колегата Умер. Ще помоля колегите да запазят тишина. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа. Става дума за скандала а, във връзка с а, гръдните импланти, произведени от френското предприятие ПИП. Би трябвало а, да зададем този устен въпрос. Формулирали сме всички наши въпроси на 7 страници във връзка и с съответните <clears throat> медицински доводи. Този случай показа, че е концентрирана много криминална енергия в производителите и фирмите в държавите членки ние би трябвало да предприемем много стриктни мерки, за да блокираме подобни случаи в бъдеще. Ще трябва да извлечем съответните полуки от случая. До сегашната система очевидно не работи добре би трябвало да може е, да се извършва и пряка проверка на продуктите е, в сферата на е, здравеопазването, включително и козметичната и пластичната козметик, медицина. Не става дума единствено за продуктите на фирмата ПИП, но и за много други е, импланти, <clears throat> било то е, за увеличение на е, бюста или е, за замяна на е, стави с е, метални е, и други е, продукти, така че в рамките на регистъра, който сме изготвили, би трябвало да се извършват едни много стриктни проверки. Мисля, че това би било най-доброто в този случай, така че е, с устния въпрос, който искаме да зададем, смятаме да провокираме комисията да даде е, отговор на въпроса какво смята да предприеме. Следващият оратор, благодаря, е, господин председател. Дълго разисквахме този въпрос през януари, е, когато е, комисията даде разяснение за директивата за медицинските изделия. Не мисля, че е необходимо да се говори нещо на този етап, тъй като знаем, че комисията ще внесе нови проекти на актове, но сега въпросът е включен в пленарното заседание за май месец. И за това просто ще повторя казаното през януари. Искаме пълно преразглеждане на действащите актове. Искаме регистър за а, гръдните имплантанти, а, а, както и въобще за имплантантите във всяка страна. в нашата страна има хиляди хора, които се притесняват а, за а, това какви продукти са поставени в телата им. Има много жени, които а, изобщо не знаят какви продукти са им сложени. Преди години говорихме за бюрокрация, а, за какво ли не, но а, бюрокрацията за един е защита за друг. А, затова нека сега законодателството стане реално ефективно, а, реално действащо и се надявам, че а, съветът ще ни подкрепи. Комисия комисията е представена ли? А, те ще отговорят. Тъй като а, а, сме водили вече дискусията, трябва а, да включим и въпроса за имплантантите П и П, които са разпространени в няколко страни. Мисля, че има някакъв механизъм при който се извършват промени в имплантантите. Това въжи включително и за имплантантите за ханша. И за това мисля, че трябва да има някакви проби, е, някакви тестове, е, преди да се пуснат имплантантите в масова употреба. Е, това трябва да бъде насочено към установяване на безопасността на тяхната форма, съдържание и така нататък. И се надявам, че парламентът активно ще участва в внасянето на промени в този смисъл. Колегата Паньо е следващият оратор. Господин председател, драги колеги, Става дума за резолюция, която освен трудностите, е, които е, са срещнахме е, с тези е, протези, имплантанти не само във Франция, но и навсякъде е, в Европа, отразява нашия стремеж към действие. Не би, трябвало, не би трябвало само да констатираме, че транспонирането на европейското законодателство за медицинските изделия не е било в състояние да препятства тази измама но трябва да отчетем, че е, измамата всъщност е, показва как е, на национално европейско е, ниво липсва е, сътрудничество, е, липсва е, обмен на информация, липсва и е, проследимост на е, средствата и веществата, използвани за производство на тези медицински изделия. Също така, действащата система за сертификация и контрол явно в случая не е сработила. И е, от тук измамата трябва задължително да бъде взета предвид при ревизирането на директивата за медицинските изделия, както каза е, току-що и колегата Линда Макейвън. Същевременно виждаме добре в светлината на а, случилото се а, с тези а, протези ПИП, че и други медицински изделия стоят на дневен ред, тъй като те предизвикват някои много тежки дисфункции. Специално мисля за протезите за ханша, за бедрата, които създават много големи проблеми поради е, веществата, съдържащи се в тях. Е, и за това е, мисля, че трябва да подкрепим тази резолюция, да я приемем, за да кажем на комисията, че е, в подготвения нов проект на директива е, за тези медицински изделия е, е необходимо е, да ни бъдат дадени предложения, които предписват задължителност, така че да можем да се справяме с подобни проблеми. Аз ще направя едно предложение в формата на изменение. В смисъл, производителите на тези изделия, като гръдните имплантанти, да бъдат задължени да посочват дали в друга държава членка а, има м, открити процедури. Защото днес нищо не задължава а, а, да а, се извършва уведомяване. Нищо не задължава а, производителя да. уведомява, че в други държави членки има някакви процедури които са открити, както е било с предприятието, срещу което сега се водят наказателни дела във Франция. Благодаря, господин Паню. Следващият оратор е госпожа Първанова. Заповядайте. Благодаря, е, господин председателю. Алде приветства проекта на резолюция. Смятаме, че е балансиран, много точен, обхваща широк спектър от въпроси, които се нуждаят от решаване, особено след случая с имплантантите ПИП и разискванията ни през януари месец. Трябва е, да се открои е, тук измамата, която се е, разследва във Франция и празнотите е, в уредбата на проблематиката на безопасността. Е, а, мисля, че трябва да бъдат извлечени е, полуки, а, е, когато говорим за ревизията на нормативната уредба за медицинските изделия. И е необходимо да вземем предвид, че не всички медицински изделия са едни и същи. За това е абсолютно задължително да се извършва оценка на риска. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Кукович е наред. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, zelo поздравлям. Благодаря, господин председател. Сърдечно приветствам тази резолюция. В същото време съжалявам, че сме изпаднали в положение, където толкова много жени са засегнати от такъв сериозен проблем – те са се превърнали в жертва на едно небрежно отношение от страна на индустрията, от страна на хората, чиято цел е да помагат. На тези жени са дадени продукти, които не отговарят на стандартите. Такива продукти въобще не е трябвало да бъдат пускани на пазара. Не можем да толерираме това небрежно отношение. Понякога има продукти, които отговарят на много по-високи стандарти, а въобще не се предвижда да бъдат в контакт с човешкото тяло. Тук трябва да имаме възможно най-високо качество на всеки етап от процедурата. Не трябва да забравяме, че би трябвало да има и информационна кампания за младите хора, защото някои от тях нямат достъп до информация. Младите жени, например, могат да решат да си поставят такива имплантанти, без да знаят какви ще бъдат последиците Индустрията трябва да разпространява точна информация и това трябва да става на максимално широка основа. И ние трябва да гарантираме това. Благодаря госпожа Яна Кодакис. Благодаря господин председател. И аз приветствам тази резолюция. С тази оговорка ние ще разглеждаме медицинските изделия и се надявам, че ще разгледаме голяма част от областите, които трябва да се покрият. Когато става въпрос за ПИП, говорим за измама. Трябва обаче да разгледаме нещата в по-широк контекст. Общо взето трябва да обсъдим въпроса какво става с имплантите, които се добавят към човешкото тяло. Говорим за ханш и така нататък. Не разбирам как този регистър ще проработи на практика, макар че има такава необходимост болниците имат а, такъв регистр, трябва да имат а, такъв. А, националния регистр обаче, как ще бъде актуализиран той? Как ще получава информация? Трябва да погледна много внимателно практическите последици от нещо подобно, преди да подкрепя принципа. Харесвам идеята за паспорта или картата регистъра може да се обвърже с а, системата на националните здравни осигуровки. Е, може да имаме нещо като Big Brother, не съм съвсем убедена. Трябва обаче да се разгледат всички проблеми. Приветствам тази резолюция. Благодаря. Благодаря. Така, приключваме с желаящите да се изкажат. Ще дам думата визита на директора от съответния отдел в Генерална дирекция Санко. Много въпроси бяха постигнати. Да видим дали ще получим отговор. Благодаря, господин председател. Благодаря на членовете на Европейския парламент за това, че внесоха този проект на резолюция. Там се засяга един въпрос, по който работим поне от началото на годината. Предварително искам да кажа, че комисията подкрепя вече казаното, когато става въпрос за засегнатите жени и болката и безпокойствието, които тези жени изпитват в резултат на тези 40 имплантанта, разработени от ПИП. Както знаете, комисията има една научна подкомисия, която се занимава с новопоявилите се заплахи за здравето. Ние ще направим оценка и ще актуализираме оценката в хода на тази година. Случая с ПИП представлява преднамерена измама. И ние не трябва да забравяме това и трябва да си научим урока. Ние смятаме, както и депутатите от вашата комисия, че този инцидент демонстрира слабости в системата. Повечето от тях са добре очертани в резолюцията. Както знаете, комисията планира да приеме предложение за промяна на правната рамка за медицинските изделия. Тези предложения ще се появят в хода на тази година. Основните цели на тази преработка са точно тези, които станаха видни в случая ПИП. Искаме да подобрим надзора върху пазара и наблюдението. Искаме да укрепим мониторинга сред различните нотифициращи органи и искаме накрая да укрепим проследяемостта на медицинските изделия. Предложенията, които ще направим тази година, ще отнеме време да бъдат обсъдени. Не смятаме обаче, че ще чакаме толкова дълго, за да укрепим съществуващите правила. Така че, както вероятно знаете, комисар Дали написа писмо на своите колеги министри на здравеопазването в държавите членки с молба да се предвидят мерки за укрепване на съществуващата правна рамка. Ще има действия, които ще бъдат предприяти незабавно. Много от тях са част от резолюцията. Някои от тях излизат обаче от правната рамка за медицинските изделия. Те са свързани по-скоро с организацията на здравеопазването в държавите членки. И ето тук ще имаме нужда от подкрепата и ангажираността на Министерствата на здравеопазването на ниво държава членка. Няколко думи относно това, което смятаме, че трябва да се направи. Първо, функционирането на нотифицираните органи. Има около 80 такива в Европа. Знаем, че не всички следват един и същи стандарт и това не е приемливо. Нашата цел ще бъде да постигнем един а, стандарт, висок стандарт, както при определенето на органите, така и при изпълнението на техните функции. Искаме те да използват напълно своите правомощия, именно да правят неоповестени предварително визити сред производителите. Ако един такъв орган беше посетил ПИП, може би той ще, ще да открие измамата по-рано. Освен това искаме нотифицираните органи да имат по-добър достъп до докладите относно бдителността и надзора, за да може качеството на тяхната инспекция да се подобри. Освен това, смятаме да отидем крачка напред. Искаме да включим съвместна оценка на нотифицираните органи от страна на държавите членки. Значи вече няма само една държава членка да прави инспекция на нотифициран орган преди той да бъде номиниран, а ще има съвместен екип от инспектори. Освен това искаме да създадем механизъм за контрол на европейско ниво за изделия, които представляват нови технологии на пазара или са с висок риск. Освен това, вече казах, ще отделим внимание на нотифицираните органи, не само когато става въпрос за неоповестените визити, но и по отношение на подбора на суровините и неговия контрол. На второ място искаме да засилим наблюдението на пазара. Как е възможно тази измама да не се разкрие 10 години? Комисията вече призова държавите членки да изпълнят своите задължения по директива 9342 и по регламента за надзор на пазара. Ние искаме от държавите членки да ни дадат информация за това как изпълняват своите задачи и какви нови или допълнителни стъпки ще предприемат. Третия елемент тук е свързан с бдителността и инспекциите. Подкрепям казаното. Заяви се, че имаме нужда от по-добро сътрудничество и отчет. Ще създадем централен портал за отчетност. По този начин ще имаме по-бърза информация относно някои инциденти и тенденции, свързани с нежелани събития. На четвърто място комуникация и прозрачност. Няколко от депутатите говориха за проследимост. Това е един от елементите, който е доста отслабен и това стана ясно от случая с ПИП. Ще изготвим препоръка, която ще зададе принципите за европейска система за уникално идентифициране на съответните медицински изделия. Това ще бъде част от законодателното предложение. Карта на имплантантите. Тя съществува вече в някои държави членки, е много полезна. Вижда се от нея какво изделие е имплантирано и накрая разглеждаме възможността да има регистри. Регистрите са важни за прозрачността, за проследяемостта, но могат да се окажат важни, когато става въпрос за идентифициране на риска и, и тенденциите за риска. Е, и накрая по отношение на прегледа на изделията на пазара, ние ще разширим съществуващата правна база, за да може всички съществуващи изделия да бъдат регистрирани, всички производители да бъдат регистрирани. Част от тази база данни ще бъде публично оповестена. Съвсем накратко по отношение на имплантантите за ханша. Проблема се появи в последните седмици. Много от уроците, които научихме във връзка с ПИП, са свързани и с имплантантите за ханша. Проследяемост, бърз анализ на различните инциденти. Много е важно да има добър анализ на клиничната информация. Не забравяйте, че от 2010 година насам всички изделия, които могат да се имплантират, трябва да бъдат съпроводени от клинична информация. Това означава, че те трябва да има клинични тестове освен ако няма съществуващи данни, които да са надежни. Целта на тези клинични данни е да удостоверят до каква степен е надежно изделието и дали има странични ефекти. Когато информацията след пускането на пазара се появи, съответно всички тези данни ще бъдат актуализирани. Надявам се, че говорих по повечето от нещата от вашата резолюция и накрая искате от комисията да прецени дали ще е възможно да се премине към система на предварително одобрение преди пускането на пазара за високо рисковите изделия. Ще разгледаме въпроса. Нека да не забравяме, че ПИП обаче е случай на чиста измама. Нямаме доказателства, според които предварителното разрешение за пускане на пазара е щяло да попречи на тази измама трябва 10 години. Най-важното е да има полезност за пациента, безопасност най-вече, но и гаранции относно производителите. Европейската система, която съществува, е благоприятно настроена спрямо иновациите и виждаме, че благодарение на нея се появяват продукти достатъчно рано на пазара, достатъчно нови изделия. Скоростта, с която се появяват изделията на пазара е нещо важно, а ние ще поставим акцента най-вече върху контрола след пускането на пазара и наблюдението. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Мина, за тези много подробни обяснения е, и отговори на въпросите, които сме задали. Има и допълнителни въпроси. Е, два допълнителни въпроса. Първо, госпожа Шилдърс. Yes, um, like the... Искам да благодаря на комисията и на другите оратори за тази интересна дискусия. Позволете ми да запитам следното. Има доста случаи, особено в моята страна, при които се поставя въпросът за обещетяването на хората, сблъскали се с трудности вследствие имплантирането на продуктите П и П. Също така и при имплантантите за ханша се поставят тези въпроси. Може ли в директивата е, или е, в друг акт е, да се предвиди застрахователен фонд за медицинските изделия, който да се използва, ако примерно производителят спре дейността си изпадне в несъстоятелност, като разбира се производителите ще правят вноски в този фонд на основата на класификацията на своите продукти и техния брой на пазара. Мисля, че това е въпрос, който наистина трябва да бъде обсъден. В доста случаи виждаме, че обещетяване липсва Налага се в някои случаи е, правителствата да плащат, е, производителите плащат, но няма процедура е, закрепена черно на бяло и хармонизирана на територията на целия съюз. Това е въпросът ми. Благодаря, Линда Макевен. Да, аз искам да попитам пък за клиничните данни. Споменахте, че през 2010 година е настъпила някаква промяна. Бихте ли ни казали какво точно е променено и защо точно през 2010 година? Е, има критика, че е, клиничните данни е, в Европейския съюз е, не се събират чрез наблюдение на пациенти или опити, а е, само чрез четене на литература, събиране на информация от различни източници, за разлика от Съединените щати. Доколкото разбирам, при ПИП се е, е била внесена промяна в самото изделие, където е била поставена вече метална част, която препятства кръвообращението. Това сигурно много притеснява хората, които е трябвало примерно в един или друг момент да дадат кръвна проба. Е, Зная, че е, нашата система е, е добра за бързо стигане на продуктите до пазара. Ако обаче ние гарантираме това бързо стигане на продуктите е, до пазара, трябва е, хората да са сигурни, че те са напълно безопасни. Благодаря. Сега е, давам думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател, В отговор на първия въпрос. разбирам логиката на аргумента, но мисля, че подобни действия попадат под компетентността на държавите членки, доколкото те сами организират националните си осигурителни или застрахователни системи. Но ще проверим дали е възможно да предприемем някакви действия. Знае, че аналогични системи на предложената съществуват в други области, например при туроператорите но не мисля, че европейското законодателство ни дава мандат да внесем проект в този смисъл. Можем да го обсъдим обаче този въпрос с държавите членки и да предложим нещо, което те да възприемат доброволно. Не съм сигурна, че сме способни да направим нормативен проект. Въпросът за клиничните данни. Сега, и изискванията в директива 2007-47 влязоха в сила през 2010 година. Според правилата, поначало се изискват клинични изследвания, така че производителят трябва да докаже, че разполага с клинични данни, резултати, събрани е, чрез изследване което е а, е, паралелно на а, е, клиничните изпитвания. А, е, не се изисква да се докаже, че са проведени такива изследвания, ако може обосновано да бъде доказано, че производителят може да се опре на съществуващи данни. Т.е. ако неговото изделие изключително много наподобява друго изделие, за което са проведени клинични изследвания. Доказателствата, представени на етап оценка преди пускане на пазара, се осъвременяват чрез плана за контрол след пускането на пазара и нотифицираният орган трябва да бъде уведомен за всички неблагополучия, които могат да дадат повод за преоценка на изделието и за преразглеждане на оценката вследствие на първичните клинични изследвания. Доколкото разбирам по отношение на а, имплантантите за ханша, изследванията а, след пускането на пазара са показали, че има опасност от освобождаване на метални частици, които блокират кръвоносната система. Иначе правилата са спазени, обаче рискът се оказва на лице, той се проявява и за него се разбира, след като изделието вече е пуснато на пазара. Uh, Госпожа Макаван, разкрива наличието на проблем защото потребителите не са знаели, че изделията са променени малко през 2010 година и е разчитано на това сходство между новите изделия и старите изделия. Изведнъж започват да се освобождават метални частици, които им създава здравословни проблеми. Ако погледнете как се държат изделията след като бъдат имплантирани, как ще решим проблемите на хората? Хиляди хора са си сложили такива имплантанти за ханша и изведнъж се оказва, че изделията застрашават живота им. Нещо, което имплантирате в тялото си, е изключително е, сериозен въпрос. Е, комисията не знам е, дали възнамерява да анализира функционирането на системата като цяло. Да, процедурата е спазена, казвате вие, но не знам дали това е било достатъчно да се проследи, че са спазени само изискванията. Благодаря. Мисля, че можем да приключим с дискусията по този въпрос. Имам срок за внасяне на изменения 28 март. а, на 25 април възнамеряваме да гласуваме. Е, дискусията в пленарно заседание ще бъде на първата сесия през май. Благодаря за дискусията, благодаря за изказванията на всички оратори. Сега ще е, прекъснем заседанието на комисията до 11 часа. И всички колеги, е, които са тук, трябва да се върнат с поне двама души от комисията е, по околна среда е, в 11 часа, за да впечатлим колегите си от националните парламенти. До 11. Не ми взимай по-дългите неща. Да. Той, той само прекъсна заседанието. Защото не знаеме кой какво. Има тук шеф до екип, които следят и тия неща. Да. А днеска е Мастерс, който вчера сутринта на Конт да. отказа да ни пусне. Мастерс, който е голяма работа. Той е шеф на, на е гръцка, да, да, на гръцка и на да, румънска. И на румънска да. да. И Елица отиде при него и той е казал, аз никога не съм пускал преводачи през живота си, това създава лошо впечатление и никога не съм ходил да питам. Да, да, е, имаш всевъзможни идиоти, понеже има и такива, които следят, например, нали, тук има някакъв начин да... Естествено, то се вижда на Да, да, ама... Остави, моля ти се. Нали? Да, да, не, не. не не... нещо фатално. Нали? Аз това казах бе можехме да работим на това, на гласуването, защото като започне същинското говорене, тогава плюс е много по-необходим, нали, е по-опасно да се минава през пилотно за такива елементарни неща. Естествено, когато се дава дума, когато се казват пети е, думи, не става дума за това. Въпрос е, е... И когато съм излязла сега. Ма иначе, е, тук са ни побъркали има. Рамковата конвенция, тук има едно съкрещение, обаче аз не мога да се сета какво означава. РК, ООН, е, това е една рамкова конвенция на ОНЕ. И после ИК, вземе го тук, дяволо да го вземе, в рамките на РК, ООН и К. Рамкова конвенция на ООН за измененията в климата. А, измененията в климата. Да, бе, да, да, да, да. Измененията в климата. Аз изведнъж като го гледам това и и се побърках. Викам се, какво беше това. Не, не, в климата. Аз знам, аз се чуда ти какво ми говориш, защото знам, че от 11 часа почва срещата парламентарната. Yeah. Да, и смятах, че ще имаме почивка при всички положения. Дори се изненадах ами, от, е, от тия е, а, дискусии. Смятах, че само ще се гласува устния въпрос за... Да. Чудех се с тия а, е, на немския хъфтен протезен. И това... Дали не е тазобедрена? Не, Изкуствените не. Е. тазобедрени стави. Не, не, не, имплант са те, защото те просто се щяха да кажат, според мен, за изкуствените стави. Нямаше да кажа. Това са, това са разни такива. Те са козметични процедури на практика. Те за това са толкова опасни. Защото не, те разширяват. Да, и аз, аз също се питам, обаче понеже ставаше дума и за метални, и за какви ли не други неща. Французите използваха за гръдните имплантанти протеза протез мамифер. казват. Или протезма мад може. То всичко, протез, което протеза. се слага в тялото. Аз съм за протеза, не нещо, което е такова меко, а нещо с твърд елемент. Да, да. Смятам, като да кажем да ти сложат пирон, да ти сложат за това, което не знам, но, но моите представи са логически. Да, много се чудех, защото Нали, и, и се чудиш как да го наречеш. Нали. Сега това, ако е, е, е понеже всичките сме сега доктори, нали, <laughs> в кабините. <laughs> От немска кабина излизаше бедрени протези. Ага, да което... Ема не бедрена протеза, значи да ти няма кост, аз така го... А, бедрена е, протеза, да, то би трябвало да бъде тазобедрена. Нали? Да. И на немски това е хъфткеленг. Да. Протеза, нали? Е, тоест, те слагат е, бедрената става. Ставата. Да. Медицинския термин. Аз, нали... Тя го наричаше хъфт протеза, което според мен е просто... Е, един господ знае, тя се е чудила това хип, какво да го прави. Да, да. Но каква е тая бедрена протеза, ми кажи? На мен, е, Или на е, газа си <laughs> свирели? Като канши, според мен това не е бедрото, защото никоя жена няма си увеличава бедрата, те си увеличават задните части, това правят, нали? Както си увеличават бюста. Турецина, нали, е смисъл? да, да. Нали, това е смисъла на идиотията, нали? Аз не мога да разбера защо трябва да бъдат защитавани тия хора, когато защото има и... Е... Не, защото има случаи, в които по медицински съображения се налага да Не, защото има... Операция.

So, ich möchte. Please take a seat. Моля да вземете местата си. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur interparlamentarischen. Поздравявам ви много сърдечно в началото на междупарламентарно заседание, което е посветено на подготовката ни за срещата на върха Рио плюс 20. Тази среща ще се състои в месец юни Конференцията ще бъде а, историческа. Обеден съм, че и резултатите ще бъдат а, от историческо значение. Обедени сме, че трябва да доведем до успех а, срещата в а, Рио. Тя е изключително важна за Европа, за Европейския съюз, за Европейския парламент, за съвета, за комисията. Ние трябва много добре да се подготвим и да покажем съвсем ясно каква е нашата позиция. Много важен в този смисъл е и дневният ред на срещата Рио плюс 20 този дневен ред сега са подготвени и ще се опитаме да внесем нашите съществени въпроси в дневния ред на Рио плюс 20. И точно по тази причина се срещаме днес е, тук в Европейския парламент. Е, наши гости са колеги от 27 национални парламенти. Много-много сърдечно поздравявам всички вас, колеги от националните парламенти. Радвам се, че сте тук, че се отзовахте на нашата покана и че ни предстои една интересна и полезна дискусия. Ще разпределим дискусията в рамките на два блока. През първата част ще говорим за институционалната рамка, за бъдещата глобална устойчива политика, как точно според нас трябва да изглежда тази политика – и на второ място ще говорим за, за устойчивата економическа политика, за това как е, можем да постигнем е, и економически ръст е, и устойчивост, така че да се преборим с бедността. И така, нашата първа ораторка е от Дания. Дания в момента е председател на съвета и на Съюза. И за това с голямо удоволствие предоставям думата на госпожа Локлинт. Благодаря. Господин председател, позволете ми в началото да изразя своята искрена благодарност за това, че съм поканена на днешното събитие. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, за мен е чест и удоволствие да се изкажа в качеството си на председател на Комисията по околна среда в датския парламент. Той се нарича Фолкетинг, както вероятно знаете. На второ място искам да подчертая, че Настоящия дебат е много навременен. Темата е Рио плюс 20. Имаме възможност да говорим по институционалната рамка за устойчиво развитие. Това е един от ключовите елементи в така наречения нулев проект от документ. Знаете, че там се очертават стратегиите за конференцията на ООН в Рио де Жанейро след по-малко от 3 месеца. И на трето място, ако не успеем да приключим дебатите днес, някои от нас, ако не всички, ще имат шанс да се срещнат на Междупарламентарната конференция в Копенхаген на 14 и 15 май, където ще се извършат заключителните действия относно Рио плюс 20. Преди да говоря по темата искам да подчертая, че трябва да се опитаме да постигнем действия, които да са ориентирани към бъдещето в Рио. Не може просто да отчетем настоящото положение и пропуските от 1992 година насам. Аз имам големи очаквания за тази конференция. Рио плюс 20 трябва да бележи началото на един мащабен световен преход към зелена економика и да подготви институционалната глобална рамка за устойчиво развитие. Документа с резултатите трябва да представлява една политическа декларация, целенасочена, която да задава общата визия за промяна и преход, както и целите, които трябва да се постигнат в рамките на конкретни срокове. И ако искаме въобще света да изпълни своите обещания и цели, трябва да укрепим междуинституционалната рамка за устойчиво развитие. Институционалната рамка е изключително важна за постигане на целите. Може да кажете, че успеха на Рио не зависи от документа, който е заключителен. Споразумението относно стратегическите, оперативните цели и действия е много важно, но последващите действия в следващите години са от съществено значение за устойчивото развитие. Въпреки общо признатите взаимни връзки между бедност, природни ресурси и влушаване на екосистемите, няма съмнение, че фрагментацията, липсата на координация между различните агенции на ООН и различните финансови институции се появява твърде често. Трябва да намерим най-добрия начин за подкрепа, за да се прекрати веднъж завинаги с бедността, с влушаването на екосистемите има пряка връзка между финансирането и устойчивото развитие, в допълнение към ефективните правила и разпоредби и спазването им, трябва да има правилно функциониращи глобални пазари, които се нуждаят от ефикасни многостранни институции. Структурите на управлението са съществени, ако искаме да изпълняваме изпълним устойчивите цели, ако искаме да придадем зелен характер на нашите економики и да изкореним бедността. Европейския парламент, Европейската комисия и съвета призоваха за една амбициозна реформа. На лице е спешна необходимост от това да се реформира институционалната рамка, за да може да запълним пропуските и да ускорим глобалните действия. Ефикасните механизми за мониторинг и за гарантиране на изпълнението на поетите ангажименти трябва да бъдат подсилени. На първо място, както се казва в така наречения нулев проект, устойчивото развитие трябва да се концентрира върху бъдещето. Какво бъдеще искаме? Това е много добър елемент. Но на първо място устойчивото развитие трябва да бъде напълно интегрирано в цялостната структура на най-високо ниво, а именно Общото събрание на ООН. На второ място, определено е дошло време да се трансформира Комисията по устойчиво развитие в съвет по устойчиво развитие, който да има мандат да насърчава интеграцията на трите стълба на устойчивото развитие, да насърчава ефективното изпълнение на всички нива и ефикасната и институционална последователност. Този съвет трябва да помогне така, че да участват всички заинтересовани страни, най-засегнатите групи. Тук говоря и за последващите действия след Рио 20. Освен това, Европейски економически и социален комитет трябва да засили интеграцията на трите изменения, както беше договорено на 67-та обща асамблея. И накрая, но не и на последно място, ние от датска страна винаги сме казвали, че екологичното измерение тук трябва да бъде подсилено. Затова ние подчертаваме нашата подкрепа за програмата за екология на ООН. Не трябва да забравяме, че настоящите структури на управление са много сложни и много често работят разминавайки се една с друга. През последните 4 десетилетия имаме над 100 многостранни екологични споразумения и около 50 органи на ООН, които отговарят за околната среда. Това е твърде много като цифра и изисква много ресурси. Защо да не променим програмата на ООН за екология в една специализирана агенция на ООН за околната среда, базирана в Найроби? Имаме нужда от един по-нов, подсилен мандат, универсално членство в тази организация. Трябва да имаме подкрепа от страна на финансовите институции. Всички помните този слоган, това мото мисли глобално, действа и локално. Той се появи през 1992 година и все още е валиден. Тук се засягат всички видове политики. Политика на екология, политика на е, устойчиво развитие, политика спрямо водите, спрямо финансите и така нататък. Ние трябва на европейско ниво да положим всички усилия, за да постигнем устойчиво бъдеще. Нека да не забравяме финансовите измерения. Капитала е ключова тема, когато става въпрос за устойчивото развитие. Той присъства в декларацията от Рио Европейския съюз не трябва да забравя, че всички носят отговорност, макар и тя да е диференцирана. Европейския съюз трябва да работи усилено, за да сподели натрупания опит, за да се създаде международен механизъм за управление. Економическото, социалното и екологичното измерение трябва да бъдат обединени. Конференцията Рио плюс 20 дава уникална възможност за дебати, насочени към бъдещето, дебати, които ще допринесат за по-доброто изпълнение и по-голямата интеграция на устойчивото развитие на всички нива и във всички страни. Как можем да улесним постигането на амбициозни цели в Рио? Света е изправен пред кризи на много нива, които са взаимно свързани, но положението ни дава и възможност да премислим нашите представи за растеж, интеграция, справедливост и как използваме нашите ресурси, които не са неизчерпаеми. Основният ключ към решаването на кризата е по-голямата ресурсна ефективност като основен елемент в прехода към зелена економика. Европейския съюз е движеща сила в това отношение. Трябва да окажем натиск за придаване на зелен характер на економиката чрез централно предложение от страна на ООН относно пътна карта за зелена економика. Имаме нужда от конкретни амбициозни цели и действия, които да договорим в Рио през юни тази година. И на европейско ниво ние трябва да продължим да работим и да укрепваме своята дейност. За мен конференцията Рио плюс 20 създава уникална възможност за световната общност да направи конкретни, амбициозни обещания по въпросите на устойчивото развитие. Като парламентаристи аз смятам, че ние трябва да се възползвам от възможността да участваме и да повлияем на изхода чрез различни канали. В този контекст искам да ви обърна внимание, че ще има една конференция, която ще бъде под егидата на Globe International, организация на парламентаристи, които искат да се създаде критична маса от законодателство, което в крайна сметка да доведе до постигането на екологичните цели и справяне с предизвикателствата. Конференцията ще бъде в Рио на 15 и 17 юни, точно преди Рио плюс 20. Сигурна съм, че Европейския парламент ще изиграе своята активна роля. Благодаря ви за подкрепата и благодаря за вниманието. Thank you very much, uh, Lone Longlind. Uh, your... Благодаря, госпожо Лоне Лонклинт, за тази реч. Сега ще дам думата на колегите от националните парламенти и Европейския парламент. Ще премина към немски. За колегите от националните парламенти е, ще е, дам следните обяснения. Има и формуляри, които можете да попълните, ако желаете да се изкажете. Картите ще се съберат и ще имаме предвид кой желая да се изкаже. Колегите от Европейския парламент знаят какъв е реда. Те просто вдигат своето картонче с името си Регламентът е, предвижда е, двама колеги от национални парламенти, след това един колега от е, Европейския парламент, като времето за изказване е две минути. Имайте предвид две минути за всеки, за да можем да включим всички, които желаят да се изкажат в дневния ред на нашата среща. Стефан Нилсън, дали е тук? Неговата институция също участва много активно в подготовката на Рио плюс 20, Мишел Люпен от Комитета на регионите, Стефан Нилсън е от Економически и социалния комитет. Приветствам и двамата тук и много се радвам, че ще участват в нашата среща. А сега, колегата Колегата Адамо от е, Кипър ще бъде първият ни оратор от Национален парламент. Е, добре дошли в Европейския парламент, господин Адамо. Имате две минути. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че съм тук и мога да участвам в тази среща. Позволете ми да се представя съвсем накратко. Аз също съм бил за няколко години в е, Европейския парламент. Радвам се, че отново съм тук. В 1992 година бе първата важна конференция в Рио, която е, постави основите на а, е, дискусията за устойчиво развитие. Междувременно вече ние преживяхме много предизвикателства и много проблеми, не само в Европа, но и в целия свят. Имам предвид най-вече економическите кризи, глобалният проблем. Конструктивният е, метод, е, според мен, който е заложен и в програмите на ООН, се изразява в е, следното да се работи в системата на ООН заедно с е, другите организации, с ФАО, с е, Международната агенция за енергия като основните познания в областта на околната среда, на науката, на производството, би трябвало да се обединят, за да е, изградим на тази основа нашата концепция. През 2012 година, в началото на тази година, бяха представени основните насоки за по-нататъчно развитие трябва да ги следваме. Давам думата на колегата Паричи от Испанския парламент сега. Да, тук ли сте, колега? Sí, buenos días. Sí, lo ha pronunciado casi bien. Sobra la O del... Добро утро. Sí. Muchas gracias. Sé que es difícil. Eh, bien, simplemente... Съвсем правилно произнесохте името ми. Благодаря ви. Искам най-напред да кажа, че ние сме много удовлетворени от възможността тук да присъства испанска делегация, заедно с колеги от други страни и с членове на Европейския парламент. Смятаме, че инициативата е прекрасна Esta reunión que estamos teniendo aquí, pensamos... Разбира се, смятаме, че е много положително провеждането на такава среща. Смятаме, че Рио плюс 20 е нова възможност, много важна възможност, за да се ориентираме към истински устойчиво развитие. Бихме искали да видим много по-голям успех сега, след тази конференция, отколкото успеха след първата конференция в Рио преди 20 години. Като гледаме план 21 и е, е, програмите за устойчиво развитие, приети след конференцията преди 20 години, успехите не са толкова големи колкото бихме искали да бъдат. Длъжни сме да демонстрираме единство между всичките държави членки на Европейския съюз, за да постигнем целите, с които сме напълно съгласни, така както ги изложи председателят на Комисията по околна среда на датския парламент. Е, готови сме да работим съвместно с вас е, на основата на позициите и резолюциите, прияти от Европейския парламент. И всеки път, когато имате нужда от нас, можете да разчитате на съдействието ни. Колегата Гебранди, който ще ръководи и делегацията на Европейския парламент в Рио, т.е. ръководителя на нашата делегация. Благодаря много. Е, благодаря е, за направените изказвания. Е, Свободни сте повече от всякога да споделяте мнение в тази зала. Е, първо, е, не бива да подценяваме ролята си като парламентаристи. За мен е, това е най-важната основната цел на подобни събирания е, с членове на националните парламенти. Би трябвало да оказваме съвместно е, по-голям натиск върху своите правителства, така че те да бъдат по-амбициозни на конференцията Рио плюс 20. Е, конференцията от 1992 година бе голям стимул за екологично мислене в глобален мащаб. И не бива да подценяваме това, което се случи от 1992 година на Сетне, начина по който се промени мисленето на много хора. И мисля, че конференцията през юни тази година ще има същия потенциал в случая говорим за управление на общите ни блага, на природните ни ресурси. Е, ние почти сме стигнали е, до е, лимита на стереотипите, според които живеем. И това е, е, основният акцент в дневния ред на конференцията е, в Рио. Много преговори по въпросите на околната среда са парализирани, е, включително тези за измененията в климата. Нуждаем се от нова система на международно управление или международна система на управление, за да постигнем напредък. Странно е това да бъде казано от либерал, но е доста любопитно, че Международната търговия, свободната търговия се оказва по-важна от е, собствената ни планета. Световната търговска организация има механизъм за решаване на спорове, а именно това ни липсва сферата на околната среда. Според мен това е един от основните елементи е, в Рио плюс 20. Основно изискване е да се организира на международно равнище, на глобално равнище е един много по-сериозен, стабилен и силен орган, отколкото тези, с които разполагаме сега. Времето ми за изказване е две минути, господин председател, за това краткото ми послание е. Нека се опитаме да направим аналог на Световната търговска организация в сферата на околната среда. Мисля, че това ще бъде страхотна стъпка напред. Е, можем е, да е, създадем в бъдеще, да кажем, и на Международен наказателен съд за околната среда. Мисля, че такъв тип мислене трябва да бъде начална позиция в дневния ред на Рио плюс 20. Благодаря. Сега давам думата на председателя, на Стафан Нилсен, председател на економическия и социален комитет. Още веднъж топло ви приветствам. Благодаря за възможността да дам позицията на гражданското общество. Ние сме единствения орган в европейската структура, в който участват представители на социалните партньори и на други организации на гражданското общество. Ние искаме на конференцията световните лидери да бъдат задължени да изготвят план за изкореняване на бедността, за придаването на зелен характер на всяка дейност, за постигането на една екологически чиста планета. Трябва да се установи равновесие между социалните, екологичните, економическите аспекти. Ще ви кажа къде подкрепяме текста. Ние подкрепяме Комисията за устойчиво развитие да се замени с съвет по устойчиво развитие, с по-силен мандат. Подкрепаме екологичната програма на ООН да се трансформира в нова агенция за околната среда. Тя също трябва да има засилен и по-добър мандат. Искаме гражданското общество да участва във всички основни групи, които ще участват в бъдещите разисквания подкрепяме идеята да се създаде омбудсман за бъдещите поколения, подкрепяме това да има достъп до информация от страна на обществеността, подкрепяме съвета да даде мандат на Европейския съюз, той да играе по-голяма роля и освен това съвета трябва да даде един мандат на комисията да представлява Съюза, за да може Съюза да говори с един глас. Това е изключително важно, ако искаме да постигнем нашите резултати и цели. Благодаря ви за възможността за две минути да се изкаже. Благодаря. Извинявам се, че ви ограничавам до две минути. Сега ще дам думата на представителя на Комитета на регионите. Господин Лепрен. Благодаря, господин председателю. Благодаря за възможността Комитетът на регионите да изложи позицията си тук. Аз вече се извиних е, за отсъствието на е, госпожа Бресо, нашата председателка, е, която не може да присъства поради други задължения. Е, всъщност, е, Комитетът на регионите иска да има кохерентна стратегия за управление на много ниво, като се предвиди взаимодействие, синергия и взаимна допълняемост между тези всички управленски равнища. Ние се радваме на а, е, положителната роля на колективните органи на управление на местно и регионално равнище в проекта на документ. Но мисля, че е необходимо да се обърне внимание на четири момента. Първо, Засилено управление на международно равнище с превръщане на програмата на ООН в Световна организация за околната среда. И тук съм съгласен с казаното господин Гербранди. Второ, искаме местните и регионалните органи да бъдат признати като елементи участници в институционната рамка, успоредно с националните правителства и структурите на ООН. Е, те трябва да се ползват от пълно признание. трябва засилено управление на национално, местно и е, световно равнище след конференцията е, от 1992 година. Е, имаше програми на местно ниво е, под е, название е, План 21. Те трябва да бъдат препотвърдени. Е, на трето място, Европейският парламент трябва да подкрепя екологичната демокрация в глобален мащаб – като се създаде възможност за приемане на други регионални конвенции или пък се договори универсална конвенция, подобна на тази от Орхюс. И четвърти момент, с което приключвам, и институционната структура, архитектура на устойчивото развитие трябва да си постави за цел устойчивото развитие чрез предписване на конкретни резултати, които да бъдат постигнати и да се поддават на измерване. Тази структура ще бъде създадена на Рио плюс 20. Благодаря, Колегата Бринкът от Малта помоли за думата. Имате две минути, колега. Благодаря, господин председател. Темата за създаването на цели за устойчивото развитие трябва да бъде обект на консенсус и да бъде изразена ясно. Аз мисля, че целите за развитие на хилядолетието не отчетох в достатъчно голяма степен устойчивостта и околната среда. Преди да определим обаче какви са целите за устойчивото развитие, ние трябва да видим дали има политическа ангажираност и желание да се установят такива цели. Наскоро чухме призив политиката да напусне дебата за устойчивото развитие. Аз мисля, че без политика няма как да има душа и сърце на този цялостен проект. Ето защо аз се обръщам с призив всички заинтересовани страни, парламентаристи, правителства, неправителствени организации, всички представители на гражданското общество, различни органи, да видят какво точно може да се включва в тези цели за устойчивото развитие. Взимам повод от казаното вече от други оратори. Смятам, че на институционално ниво в ООН би трябвало да се подсилят структурите, които се занимават с тези въпроси. И естествено, че е важно да се подготвим добре за срещата на върха в Рио, но ако искаме да има период след Рио, който да е ефикасен, то трябва още от сега да подготвим цели, срокове и ясни стандарти. Благодаря. Благодаря господин Бринкът. Следващия оратор е господин Фидалго. Той е представител на Испанския парламент. Заповядайте. Ah, sí. Благодаря ви, господин председател. Аз ще говоря от името на Испанския сенат и от името на Социалистическата партия в Испания. Заявявам, че ние с удоволствие ще поемам задълженията във връзка с представените предложения и ще подкрепим доклада на е, групата на високо равнище за е, устойчиво развитие на околната среда. Е, наш представител участва и активно в подготовката на този документ. Смятаме, че е изключително важно и много необходимо в контекста на економическата криза да помислим за устойчивост, което ще ни даде възможност да се справим и с е, социални проблеми. Всеки, е, имам предвид е, и на европейско, и на национално, и на регионално, и общинско равнище трябва да поеме своята част от отговорността. Естествено, могат да се създават обединения, могат да се създават съюзи и на е, регионално, и на общинско равнище, така че е, да е, доразвием. Е, и глобалната, но и регионалната и националната мрежа. Европа е, трябва да се промени. Е, принуждават ни обстоятелствата, включително и финансовата и економическата криза, ни карат да предприемем съответните промени, но е, в никакъв случай не бива да допускаме финансовата криза да послуши като довод и като е, обяснение за това, че в момента не можем да се погрижим за бъдещето на планетата. Не, напротив, точно сега е момента да го направим. Благодаря, господин Хидалко. Рихард Север има думата. Благодаря, господин председател. Ще напомня, че утре е Световния ден на водите. Е, ние междувременно вече е, е, постигаме е, или най-малкото се приближаваме до постигането на една цел, е, това е първата цел от целите на хилядолетието, 89% от населението на Земята има достъп до вода. 3 милиарда души е, на планетата се нуждаят от повече храна, от по-добро продоволствие. Е, това са е, около 30% е, от населението на Земята и за това би трябвало да поставим в центъра на нашите усилия селското стопанство, труда на земеделските стопани, на малките земеделски стопанства – това са хората, които отговарят за е, продоволствието, за храната на е, населението на земята. Би трябвало естествено да се е, концентрираме и върху някои от проблемите в конфликтните зони, в Кашмир, в е, Африка също има такива, е, такива зони, в които хората нямат достъп до вода, е, в които хората нямат храна, освен че се водят и военни действия. И затова утрешният ден е много важен. Достъпът до питейна вода е изключително важен. Без вода няма живот. На всяка цена е, трябва да доведем до успешен край нашите начинания на е, Рио 20 през е, юни, Рио плюс 20 през юни 2012 година. Ще положим максимални усилия, за да постигнем не само тази цел, но всички цели на хилядолетието, които сме формулирали. Благодаря на колегата Рихард Себер, а сега колегата Хайдрих от Германския Бундестаг. Благодаря ви. Аз съм от е, управляващата коалиция в Германия. Много благодаря за поканата да участвам в тази среща с е, колеги от е, националните парламенти на държавите членки. Както знаете, дебатите за климатичните изменения са много важни в Германия. Те играят една е, съществена роля в живота на цялото общество. Ние е, полагаме максимални усилия да подсигурим населението с необходимата енергия. Естествено да се погрижим и за достъп до вода, до храна, но това при нас не е толкова съществен момент. Важно е да намерим пътя за добрите решения на конференцията в Рио през юни. Всяка държава трябва да поеме е, задължения, които да бъдат съвсем конкретни и да могат съвсем точно да бъдат е, наблюдавани и оценявани. Е, само така ще постигнем напредък и ще можем да постигнем съвместно набелязаните цели. Тъй като предишният оратор говори за водата, ние подкрепяме връзката между енергия и селско стопанство и управление на водите. Това е, е задължително според нас и точно по тази причина в Германския Бундестаг е внесена една такава инициатива за е, промяна на законодателството, за да се направи съответната връзка между енергия и вода и селско стопанство. Много-много се надявам, че конференцията Рио плюс 20 през 2012 година ще постави основата за един по-съществен напредък по отношение на е, опазването на климата през следващите години. Сега давам думата на представителя на Френския сенат. Добър ден! Най-напред искам да благодаря на организаторите от Европейския парламент за тази среща, която ни позволява да се срещнем помежду си, национални и европейски парламентаристи. И искам също е, да поздравя комисията за прекрасната и работа по проекта на резолюция за всички национални парламенти това е една много богата и амбициозна основа за работа. Голяма част от нашите безпокойства, свързани с следващата среща на върха, а, трябва да бъдат изразени. Първо, към срещата на върха общественото мнение проявява безразличие. Освен това, въпросите за устойчивото развитие остават на заден план зад конкуренцията между държавите членки. И мисля, че Европейският парламент следва да играе важна роля за мобилизиране на общественото мнение, защото няма да има успех конференцията, ако хората не бъдат ангажирани. И ако националните парламенти парламенти не участват в подготовката на Рио Плюс 20, там ще се провалим. Трябва да бъдат подкрепени усилията на европейско ниво, така че в Рио да говори същата Европа, която говори в Дърбан, амбициозна, единна. И ние, парламентаристи, специалисти и всички, които работят по въпросите на околната среда, трябва да работим заедно. Не трябва да се е, крият проблемите, е, няма значение политическата ни окраска, е, социалисти, либерали, няма значение дали сме на власт или в опозиция, трябва да участваме. И имаме нужда от това да убедим собствените си хора е, в значението на екологичната политика е, в това, че е необходимо да се изправим заедно срещу заплахите. Това е предизвикателство, с което трябва да се справим заедно. Spricht Jolain. Йолайнен има думата. Европейски парламент. Благодаря, господин председател. Устойчивото развитие трябва да бъде централна е, тема на 21 век. Ние сме е, наясно, че става дума за 9 до 10 милиарда е, души. Това е населението на планетата и е, при това експозивно развитие на економиката естествено сме изправени пред опасности. Пропаста между бедни и богати става все по-голяма. В економиката има е, изкривявания и разминаване на е, финансовата е, пазари и реалната економика. И аз наистина смятам, че устойчивото развитие е мега темата която обаче трябва да се свържи с съвсем конкретни резултати, конкретни цели, конкретни графици за изпълнение на целите. И естествено, както вече казах, това е тема, която обхваща всички е, е, и гражданското общество, е, и парламентите, и общините, и оправата на регионално равнище. Естествено, всеки трябва да участва в процесите и да дава своя принос. Но Съгласен съм с колежката от Френския сенат. Някои от така, поставените цели като че ли не се преследват. Да, добре, ние ще разглеждаме в Рио глобалното, но същевременно ще ни бъдат необходими съответните програми не можем да приемем а, е, е, факта, че не, така сме изтикани в една по-слаба позиция или някак си оставаме в сянката на агенциите на ООН. Необходими са ни обаче съвсем конкретни договорености и за това как ще се контролираме взаимно и за това е, как ще се търси отговорност на този, който не изпълнява задълженията си, как ще се налагат санкциите, какъв ще бъде точно мониторингът е, за изпълнение на задълженията. Тъй, че не бива да се задоволяваме единствено само с е, хубави декларации за намерения, колкото и да са хубави и е, всички да ги подкрепят, ние се нуждаем от нещо конкретно, за да можем да постигнем и конкретни резултати за Европа. Благодаря ви. А сега ще дам думата на председателя на Комисията по околна среда от Португалския парламент. Благодаря, господин председател. Първо, искам да кажа, че организацията на тази среща е нещо много добро, отлична идея, защото има възможност да споделим позиции, които не винаги съвпадат. Чухме апела на председателката на Комисията по околна среда в датския парламент. Тя каза, че трябва да има обща позиция на ЕС, за да бъдем добре подготвени за Рио плюс 20. Тази година се отбелязват 20 години от конференцията в Рио и 20 години от доклада Брунтланд. Има стъпки, които вече са направени, но има нужда от още по-голямо устойчиво развитие в Европа и в останалия свят. Координацията, която спомена дамата от датския парламент, трябва да включва хвърлянето на мостове към други части от света, например Индия, Бразилия, Китай. Защото иначе ще се окажем в една изолирана позиция и няма как е, да успеем. Така че трябва да има осъществяване на, на взаимни връзки. На второ място не би трябвало да пренебрегваме необходимостта от една интегрираща, зелена, интелигентна економика. Това означава, че не трябва да повтаряме грешките от Лисабонската стратегия. Говорихме вече и по стратегията ЕС 2020, говорим за финансови перспективи, основно за тази от 2014 до 2020. Въобще имаме нужда от цялостен подход – Иначе няма да имаме задължително международно споразумение. Е, то не е много вероятно, че ще стигнем до такова така или иначе, но е, си мисля, че е важно да имаме ясно очертани цели. Благодаря. Благодаря ви. Заместник председателя на Комисията за околна среда на Белгийския парламент, госпожа Снойц.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 Говоря като заместник-председател на Комисията за устойчивия климат и устойчивото развитие. Нашият парламент има такава комисия. Днес е смутена нашата работа поради това, че сега в момента се извършват погребалните церемонии за децата загинали в Швейцария. Ние подкрепяме активното участие в конференция конвенцията Рио плюс 20 и искаме Европейският парламент и всички национални парламенти да защитават определена позиция а, на тази а, конференция. Ще споделя само няколко елемента във връзка с управлението. В резолюцията за управлението а, настояваме на няколко неща. Да, бъдат укреп... да бъде укрепена програмата за околната среда на ООН в вътре в системата на ООН трябва да бъде извършено укрепване, например, чрез едно трансформиране в Международна агенция, която ще получи по-голяма роля и по-голяма тежест пред други участници на международната сцена и при изпълнението на различни споразумения включително в сферата на международната търговия. Освен това, на срещата на върха трябва да се приеме стратегия, чрез която да се гарантира съответствието между различните двустранни и многостранни договори. Биоразнообразието, промените в климата и опустиняването са трите теми на конвенциите, приети на Рио и там трябва да се работи повече. Втори аспект на управлението – показатели. Необходимо е да се измерва напредъкът, това дали той е постигнат или не. И а, е, а, е, е, когато няма напредък, да се премине към друг модел. Затова а, резолюцията, която ние сме приели, а, подчертава, че на Рио плюс 20 трябва да се зададе альтернативен а, модел на растеж растеж. Като за растежа се възприемат и други критерии, не само брутен вътрешен продукт трябва да се а, използва индекса на човешкото развитие, а, индексите за измерване на прогреса на обществото. Тези нови а, индикатори ще позволят изграждането на по-обща картина, уравновесена картина, в която еднакво са взети предвид економическите, социалните и екологичните съображения. Тези нови показатели трябва да ни позволят да а, изготвим един друг модел а, на напредък, който е много по-пълноценен и много в по-висока степен съобразен а, с а, изискванията за опазване на околната среда. Благодаря за вашето внимание. Мирослав Муцки е следващият оратор. Я děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl na začátek eh, pozdravit a přivítat všechny. Благодаря, господин председател. В самото начало искам да приветствам с добре дошли всички колеги от националните парламенти. Този обмен на гледни точки на паневропейско ниво е изключително важен, няма съмнение. Искам да взема отношение показаното от госпожа Лоне Локлинд в началото. Институционалните промени са важни, но се притеснявам, че в крайна сметка може някакси да затънем в тях. В крайна сметка винаги националните правителства на различните страни решават. И аз повтарям, че без да има глобални споразумения между представителите на различните държави, няма да можем да постигнем никакви резултати. Опасявам се, че когато полагаме усилия за институционалната рамка можем да не постигнем целите. Аз предлагам да избегнем очертаването на твърде амбициозни цели, защото по този начин няма да постигнем реални резултати. Може да има един възможен резултат, беше споменат той от господин Зебер, защитата на водите и водните басейни. Мисля, че трябва да помислим по някаква друга тема за Рио плюс 20, а именно управлението на отпадъците. Тук богатия север може да помогне на бедния юг. Бедния юг няма консолидирано управление на водите. Нека да започнем с малки, конкретни стъпки. Нека да забравим идеята, че с едно махване на магическата пръчка ще решим проблема с бедността. По-скоро трябва да има някакви конкретни цели и с оглед на кризата трябва да се обединим и да постигнем минимално международно споразумение. Господин Лукас е председател на Комисията за околна среда Естония. Е, Благодаря, господин председателю. Може би е, наистина ще се наложи да създадем нови показатели, нормативна уредба или институции, но проблемът е, че Европа обикновено така функционира, че ако е, създадем нещо ново, от него проистича много нова бюрокрация и е, скоро се оказваме е, с много повече нови служители. Затова, ако създаваме е, нови институции, трябва да бъдем много по-разумни. Говорейки за международното сътрудничество, е, може би е, важно значение ще има създаването на един международен съд по проблемите на околната среда, Международен екологичен съд, не само за да следи е, е, за спазването на нормативните актове, които са приети на различни места, но и за да ограничи лицемерието, което се вихри по света. Ако говорим за борба с измененията в климата или за е, преминаването към зелена економика, Европа, разбира се, трябва да бъде модел. Това от една страна. Но от друга страна, трябва да направим така, че всичко при нас да е наред. Когато произвеждаме енергия в Европа, длъжни сме да спазваме всички екологични изисквания. А, а, когато обаче внасяме енергия, например от Русия, не проявяваме скруполи и внасяме енергия, която е била произведена чрез унищожаване на околната среда. Втори пример тази посока е износът на отпадъци от Европа към страните от така наречения трети свят. Ние събираме отпадъците тук, сортираме ги, но след това ги изнасяме в страните от третия свят. нека направим така, че лицемерието да спре. Финансовата криза е нещо ужасно, обаче още по-тежко е излизането от нея. Много се страхувам, че автомобилостроителите е, по е, цял свят вече се е, нуждаят от нов възход в цикъла, защото колите явно непрекъснато растат. Госпожа Лоли, председател на комисията Британския парламент. Really благодаря. Мисля, че тази конференция е много важна. Искам да кажа няколко думи от британска перспектива. Много е важно всички наши национални парламенти да използват времето между днешния ден и юни, за да повишат осведомеността относно Рио, за да може нашите национални лидери да подкрепят приноса на Европейския съюз, за да може да стигнем до възможно най-добър резултат в Рио. Все още сме сериозно притеснени, че нашия премьер-министр, собствения ни, още не е поел ангажимент за това, че ще отиде в Рио. На второ място искам да приканя Европейския съюз да постигне максимално силна преговорна позиция и да преговаря с колумбийската делегация относно устойчивото развитие между днешния ден и юни. И на трето място искам да кажа, че е много важна ролята на парламентаристите. Подкрепям френския делегат. Трябва да разгледаме въпроса за образованието, за осведомеността относно устойчивото развитие, защото няма необходимото разбиране е, и то във време, когато нашите финансови министри се занимават с економиката и въобще не отчитат устойчивото развитие. Така че аз искам да приканя колегите от различните парламенти в Европа да работят за насърчаването на устойчивото развитие в своите страни. Много е важно да има натиск отвън, не само върху министрите на околната среда, а и върху всички парламентаристи с цел постигане на най-добрия изход, с цел промяна на парадигмата не само в Рио, а и за бъдеще, за да се погрижим за бъдещите поколения. И в тази връзка инициативата Globe е много важна. Приканям всички да я подкрепят и да участват. Благодаря. Госпожо Лоли, следващия оратор, колега от Европейския парламент, госпожа Кукович. Заповядайте. Hvala lepa, gospod predsednik. Рио е... Благодаря, господин председател. Рио през юни 2012 ще бъде възможност да дадем отговор на въпросите как е, да се справим с е, предизвикателството, устойчиво развитие и дефицита на ресурси, най-вече дефицита на храна и е, на вода. Е, хората трябва да променят начина си на живот, трябва да бъдат е, по- е, съзнателни. Когато си е, болен, трябва да промениш начина си на живот също, за да се пребориш с вируса или с заболяването. Същото трябва да направим и по отношение на околната среда. Необходим ни е нов растеж, економически растеж. Естествено, необходими са ни ресурси. Може би нещата не изглеждат много логични на пръв поглед, но ние би трябвало да създадем съответното законодателство, за да накараме хората да осъзнаят необходимостта от промяна. Трябва да развиваме иновациите, е, трябва да развиваме е, научните изследвания, което също е свързано с допълнителни ресурси. Ето това е нелогичното, може би, но е, всичко това е много важно. Е, предприятията трябва да се погрижат също за повече инови... Е, иновации, за да постигнем целите 20-20-20. И Рио, според мен, трябва да направи тази решителна крачка напред към иновациите и устойчивото развитие. Да, този е, хронично болен пациент е, е хубав пример, наистина, госпожо Кулкич. Благодаря ви за е, този образ. А сега давам е, думата на колегата Бодем от Люксембург. Той представлява Националния парламент на Люксембург. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на Европейския парламент и да го поздравя за организирането на тази интересна среща. Много от оратори, които се изказаха преди мен, настояха върху ролята, която трябва да изиграе Европейския парламент на срещата на върха е, Рио плюс 20. В Копенхаген бяхме свидетели е, на малко какафония е, становищата на Европейския парламент. В посланията, които той излъчваше, в Дърбън беше по-различно. Там а, имаше единен а, глас на Европейския съюз. А, един а, беше говорителят, Комисията за измененията в климата. А, настояхме, се, а, настояхме на промени, а, изпълнявахме а, ролята си и трябва сега да се обединим, а, за да а, направим отново така, че на Рио а, Европейският съюз и Европейският парламент а, да. А, има своята тежест да установи необходимите съюзи защото има риск, ако не бъдем там, да се стекат в Рио повече държавни ръководители и правителствени ръководители и нещата да се изместят в друга посока. Е, изключително важно ще бъде това, което ще извърши като подготовка Европейският парламент и човекът, който ще бъде определен да застане начало на неговата делегация е, трябва да направим повече за развиващите се страни, повече от другите. За тази цел е необходимо да изпълним обещанията си. През 20-те години и след 3.92 много обещания дадохме, за съжаление е, не сме ги изпълнили поне не всички. И е, ще спомена е, едно. Е, помощта за развитието а, е, ние а, е, обещахме а, е, лимит от 0,7% от БВП да заделяме а, за помощ а, за страните на развитието, а, за страните по пътя на развитие. Колко а, от държавите, които са се ангажирали с това а, обещание, а, са го изпълнили за проекти а, в а, по-малко развитите страни? смятаме и ние, че трябва да се говори за конкретни мерки в Рио, за цели, които са също конкретни и подлежащи на измерване трябва да се преследва нетен, чист резултат от нашите действия. Както и Йолайнен спомена, трябва да има съвет за устойчивото развитие, който да извършва наблюдение, който следи е, за изпълнението на предписаните действия. Реално. Мисля е, също, че, е, че е необходимо да е, изготвим показатели за благополучие, за благосъстоянието, които не се изчерпват с брутния вътрешен продукт или брутния национален продукт. Има такива показатели, които са международно признати и ние би трябвало да се съобразим с тях. Мисля, че тогава устойчивото развитие ще бъде измервано по-обективно. Благодаря. Колежката Фандепер от Втората камера на Белгийския парламент има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ни поканихте днес. Днес в Холандия даваме своя принос към биологичното разнообразие, като почитаме дърветата. Днес е празника на дърветата. Говорим за устойчиво развитие. Аз мисля, че економиката и екологията трябва да се допълват, да бъдат овладяни. Важно е да се обсъди една европейска визия за зелената економика. Всички подкрепяме това политици, индустриалци, НПО. Всички имаме своята роля. Холандия с удоволствие ще събере на една маса представители на промишлеността и политици, за да постигне тази цел. На второ място, Спомена се една пътна карта с цели. Аз мисля, че ние не трябва да говорим само за економически и правни инструменти и цели. Имаме нужда от цели за образованието, за социалната политика. Това е много важно, ако ще подпомагаме зелената економика. На трето място говорихме за подкрепа, укрепване на ролята на комисията, програмата по околна среда на ООН. Трябва да имаме качествен скок в тази връзка. Трябва да напуснем е, действието само в местен мащаб. Трябва да действаме глобално. Господин Паньо, благодаря господин председател, драги колеги. Е, Прекрасно е, че сме заедно с колегите от националните парламенти днес, за да обсъдим подготовката на срещата на върха Рио плюс 20. Това ми дава повод да кажа, че за 20 години е, след Рио 92 и Йоханесбург 2002 има постигнат напредък, има и отстъпление. Трябва да се запитаме Кои са е, задължителните елементи, които трябва да очертаем за предстоящата среща на върха? Нека ви направя някои предложения. Е, първо, както каза господин Гербранди, е, има много голям проблем с управлението. За това трябва да направим така, че срещите на върха да не се ограничават вече само до заявяване на добри намерения, а да разискват реалността мисля, че и идеята на колегата да се създаде нещо като Световна търговска организация, но сферата на околната среда е много интересна. Второ, парламентите трябва да бъдат по-добре представени в тези международни форуми. Ние заедно с други колеги преди три години си спомняме какво стана на е, конференцията в Копенхаген не може вече да има такова разминаване между общественото мнение и ставащото на конференцията. Трето, е, трябва е, да възвърнем доверието към това, което разискваме и правим във връзка с устойчивото развитие. По повод на една такава среща на върха, извеждаме на трябва да изведем на преден план измененията в климата, защото ще има до 2050 година не по-малко от 250 милиона така наречени климатични бежанци. И за това трябва да се мисли от сега. нека си спомним какво бе постигнато в Дърбан, в Канкун, какво обещахме. За съжаление, нищо не беше отделено, нито цент. Казахме, че ще 100 милиарда долара ще бъдат отделени до 2013 година, точно за да се борим с бедността и за да подкрепим растежа. Това са предизвикателства, които ни лишиха малко от доверие и за това сега на конференцията трябва да го възвърнем. Полнишен парламент, das Wort geben. Sie Госпожа Фалак от Полския е, парламент, която е заместник председател на Комисията за околна среда, има думата сега. jednym z instrumentów dla osiągnięcia celów w zakresie. Благодаря ви. Един инструмент, който може да ни бъде много полезен за постигането на екологичните ни цели, но също и за постигане на социалните цели, е развитието на една политика, която е съобразена и адаптирана към целите ни във връзка с климатичните изменения. Ние би трябвало да създаваме и работни места именно в рамките на една такава политика. Е, работни места, които да са свързани с е, устойчивото развитие. Трябва, освен това, да сме в състояние да оценяваме съвсем точно постигнатото до момента. економическите институти, университетите биха могли да ни помогнат да разработим едни такива методи за оценка. Потребностите на обществото трябва също да се променят. В този смисъл, че е, обществото би трябвало да разбере, че с един съзнателен подход е, към околната среда и към ресурсите би могло, е, би могло да подпомогне постигането на целите по отношение на околната среда. Бих е, говорила за един устойчив а, е, начин на живот изобщо. Това е, от което се нуждаем. Госпожа Меркис от е, Европейския парламент е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за това, че са тук. Това е уникален ден в Европейския парламент и се надявам, че Европейския парламент ще бъде точно толкова уникален. Благодаря на колегата от Дания за това, което спомена тя. Мисли глобално, действа и локално. Рио е свързана най-вече с микронивото, с местното ниво. Имаме много мерки и показатели, свързани с макроекономиката, а Рио трябва да е свързана с живота на гражданите, както беше преди 20 години. Рио направи много за повишаването на осведомеността на хората за това на къде отива планетата. Господин Барозо се съгласи да бъде в Рио, но Датския министр-председател ще бъде ли там? Това е моя въпрос. Кой ще председателства делегацията на Европейския съюз? Много е важно да бъдем конкретни. Говорим за законодателна рамка. По отношение на суровините, вече постигаме известно подобрение. Знаете, че САЩ прие един закон, наречен Дот Франк. Имаме пък в Европейския съюз директива за прозрачността. Тук се засягат потоците на суровини, твърдата економика, но тук трябва да засегнем и корпоративната отговорност, прозрачността, да видим как точно се поражда въздействие върху околната среда и как точно могат да се променят негативните тенденции. Може ли да се обсъди една глобална инициатива за прозрачност Дот Франк? Защото това ще помогне за развитието на економиката. Прозрачността винаги помага в това отношение. И накрая, тъй като имам само няколко секунди, това е годината, в която ще се появи плана за действие за водата и е много важно в тази година да се обсъди водата, защото за нашата биобазирана економика на бъдещето ще има битка не само за земя и това какви култури да се отглеждат, а също и ще има битка между храните и водите за целите на биобазираната економика. И тук трябва да обърнем внимание. Благодаря, Виторио Проди. Заповядайте. Ehm, Благодаря, господин председателю. Очевидно, природните ресурси са а, ограничени. Това е първата ми констатация. И за това е задължително ние самите да си поставим ограничения. Отделните хора трябва да имат достъп до природните ресурси, но този достъп трябва да се осъществява устойчиво, като се има предвид, че всички страни са зависими от наличието на такива ресурси. Е, и всички сме зависими едни от други. С оглед на тази взаимозависимост трябва и да работим съвместно, за да извършваме управлението в екологичната сфера и по отношение на природните ресурси устойчиво. Е, мисля, е, че е добре е, да се направи преглед на международната институционна архитектура. Естествено, че можем бъдещата архитектура да я поставим на основата на системата на ООН, но системата на ООН е възникнала на свой ред на основата на споразуменията от Бретен Вудс. Има вече предложение да направим нещо като Световна търговска организация. Във всички случаи подходът ни трябва да бъде глобален, тъй като е, можем да управляваме ресурсите справедливо само ако изхождаме от консенсус. И освен това, нашите общества трябва да престанат да се вторачват в материалното трябва вече да насочим инвестициите към хората и човешкия ресурс и да привлечем е, обществото е, към управлението на всички негови нива. Затова е задължително от тук нататък да възприемем съвсем е, друга представа е, за това, що е обществено благо. Общественото благо е нещо, което ние ползваме временно и трябва да оставим на следващите поколения. Като цяло мисля, че нашето общество трябва вече да извърне очи от материалното. Благодаря. Muchas gracias, señor presidente. Eh, yo eh, quiero por la unidad de criterio que estamos teniendo en torno a los objetivos que pretendemos. Благодаря. Искам да изразя своето задоволство от това, че сме съгласни по отношение на целите. Искам обаче да изразя своето притеснение, защото тази среща на върха ще се проведе в контекста на световната економическа криза. Виждаме как кризата води до сериозни намаления в държавните бюджети в някои страни, в други по-малки, но все пак ги има. А имаме нужда от сериозни други промени, свързани с устойчивото развитие. Например, ние в Европейския съюз искаме да намалим емисиите от авиопревозвачите, други страни обаче ни заплашват с бойкот. Ние искаме да представляваме интересите на гражданите, но понякога правителствата представляват интересите на индустрията. Така че трябва да се опитаме по някакъв начин да устоим на този потик да делим економическия аспект от екологичния аспект. Те са заедно, те вървят ръка за ръка и тук идва и социалния компонент. Защото много неща са заложени на карта. Ако не работим хоризонтално във всички тези сфери, няма как да постигнем напредък. Сега имаме кризата като алиби за това, че не правим онова, което трябва да се направи. Но какво ще стане за бъдеще? Трябват нови решения. Трябва да има нов подход и ние трябва да подкрепим въобще нововъведенията тук. Благодаря. Колегата Кисело Илус, след това Ана Роспах и колегата Хитлу, с което ще приключим за преди обяд. Кисело Клус е името на колегата, който се е записал, но той не е тук. Тогава Ана Роспах. Благодаря. Благодаря. Е, господин председател. Искам да приветствам всички, които участват. Искам да благодаря най-вече на госпожа Локлин за това, че представи добре стратегията на датското председателство. Добри цели имаме. Проблема тук е, че националните интереси са много различни. Е, националните потребности са много различни. И ето защо трябва да има а, общи срещи, за да се разбере кой какви необходимости и нужди има. Естествено, че за третия свят ще трябва да има финансова подкрепа. За съжаление, много често тя се дава чрез непрозрачни проекти. Ако ще използваме средства, както се почерта днес, тези средства трябва да отиват за конкретни проекти. Проекти, които могат да бъдат наблюдавани и да се вижда къде отиват парите. Аз смятам, че Европа има много голяма отговорност за това как използваме нашите ресурси. Мога да дам един малък пример. Храните. От една страна ние улавяме рибата на третия свят и даже имаме свръхолов, от друга страна увеличаваме изкуствените храни с 30 до 50%. Трябва да се научим да използваме нашите собствени ресурси по-добре и да помогнем на развиващите страни да се самоизхранват по един устойчив начин. С оглед на казаното от един друг колега, аз искам да засегна въпроса за изсичането на горите, тъй като това оказва голямо въздействие върху климата. В момента това се извършва изключително безконтролно. В Европа има добри идеи относно инфраструктурата. Аз мисля, че ние трябва да подпомогнем и третия свят в това отношение, защото без инфраструктура няма да стигнем до никъде. Ето, това е област, в която ние можем да бъдем от помощ. Благодаря. Е, Хрисологелос das Wort. Хрисологелос сега ще получи думата. Извинявайте, поизбързах малко преди това. Благодаря. Европейският съюз трябва да поеме една централна роля на Рио плюс 20. От една страна става дума за задължителни цели, цели свързани с задължения за страните и от друга страна става дума за е, общи е, насоки, е, които трябва да се подкрепят. Помним, е, че на срещите на върха през предишните години, включително и е, в Йоханисбург, е, постигнахме е, е, някакви стратегически цели, които, което се оказа по-късно е, грешка, тъй като те не бяха достатъчно конкретни и не бяха съобразени с а, е, реалните възможности. Хубаво е това, че подготвяме а, срещата Рио плюс 20 Хубаво е, е и това, че Европейският парламент се допитва до националните парламенти и се опитва да разработи една обща концепция във връзка с е, Рио плюс 20. Естествено и в нашите национални парламенти и на национално равнище ние трябва да се подготвим много добре би трябвало да помислим и в рамките на останалите организации на европейско и на национално равнище какво можем да направим, за да се преборим с е, кризата, какви трябва да бъдат е, последствията, които можем да очакваме, но да не забравяме околната среда. Колежката Хитнер има думата сега. Благодаря ви, господин председател. След 20 години се опитваме да обобщим резултатите, да видим докъде сме стигнали и какво можем да направим в бъдеще. Трябва да направим равносметка и на първо място да си отговорим на въпроса какво изобщо разбираме, когато казваме устойчиво развитие. Защото очевидно в Европейския съюз ние разбираме нещо друго, по-друго от това, което разбират хората в Африка под устойчиво развитие. Какви са факторите, които трябва да имаме предвид, когато говорим за устойчиво развитие и не трябва ли да сравним най-малкото нашите понятия за устойчивост с тези на африканските държави. Естествено, не можем да сравняваме нещата е, винаги само с Европейския съюз, но и в рамките на Европейския съюз има известни различия в разбирането за устойчивост. Така че <clears throat> трябва да изясним и за себе си какво означава всъщност устойчиво развитие на е, регионите, на страните. Какво ще включим в това понятие? Е, не трябва ли да е, обхванем и модерните услуги, които като че ли бележат по-бърз напредък, отколкото е, други сектори? Не бива да забравяме и социалния диалог, защото в рамките на социалния диалог ще намерим някакво общо решение – ако не включим и хората на най-низко равнище, няма да постигнем е, устойчиво развитие, защото устойчиво развитие се постига само ако цялото общество подкрепя идеята. Нека да помислим и за енергията, за това, че нашите общества, нашите граждани не подкрепят безрезервно атомната енергия. И само с допитването народа и до гражданите всъщност ще постигнем повече. Ще постигнем и синергийния ефект. Благодаря. А, нека сега да дадем и а, думата на колегата от Датския парламент, от Комисията за околна среда, за да резюмира дискусията в първата част на нашата среща, а след това вие всички знаете вече, че е, всички сме поканени на работен обяд от председателя на Европейския парламент Мартин Шуц и ще продължим с дискусията. Благодаря на всички за активното участие в разискванията. Мисля, че обсъждането без много добро качество и показа, че всички добре си спомняме Рио през 1992 година. И ентусиазма е, на всички ни тогава е, за устойчивото развитие. Длъжни сме и да признаем обаче, че е, в много отношения не успяхме да постигнем предвиденото. Поне не сме успели до сега. Затова как да тръгнем от тук нататък? Как да предизвикаме развитието? За тази цел трябва да се опрем на осведомеността. Мисля, че госпожа Лоли от Великобритания беше съвсем права, казвайки, че най-напред трябва да осведомим населението в собствените си страни за ставащото и да се опитаме да поддържаме ентусиазма към темата. Също така образованието е много важно. То беше също толкова важно и в началото на 90-те години, когато а, приехме план 21 и а, решихме да се опрем на неправителствените организации, а, за да разпространим този план. Трябва да работим и съвместно с колегите и с и, и с правителствата си. Аз съм от партия, която е в коалиционно правителство и за нас не е толкова трудно да постигнем взаимодействие, тъй като сме съгласни помежду си по тези въпроси. Но когато дойде денят на срещата на върха, е, в е, е, Рио, е много важно датския министр-председател, който със сигурност ще бъде там, да каже това, което трябва, това, което ще засили позициите на Европейския съюз. Няма да го представи като участник в преговорите, който изостава от останалите, а напротив, ние трябва да бъдем водачи в световен мащаб не е сега необходимо е, да е, определяме точно как ще се казват бъдещите международни институции. Трябва да правим малки стъпки, е, защото през миналите 20 години сме били свидетели на процес на малките стъпки и сега трябва да продължим да правим такива. Трябва да дойдат промените и отдолу нагоре, и отгоре надолу. Говори се а, е, за идеята а, е, да има нещо подобно на Световна търговска организация, на Международен екологичен а, е, съд. А, също така трябва да се намали, та някой от вас, лицемерието, дволичието, а, когато внасяме енергийни продукти от чужбина, например, или изнасяме отпадъците си. И за това трябва да приобщим, да привлечем на своя страна деловите среди. А, Може би все още а, а, има място а, да се надяваме на правно задължителни актове за това, което искаме да постигнем. Е, правно задължителни актове във връзка с устойчивото развитие. Е, не мога да обобщя всичко, което бе казано, тъй като изказанията бяха много и много хубави, но е, Последното, което искам да споделя е, че ние нямаме много големи разлики помежду си. Е, в Европа имаме привилегията е, да имаме възможност да работим заедно, да се сближаваме, но не бива да забравяме, че има много големи разлики в света между отделните държави. Има неравенства, има голяма бедност в отделни райони е, и това въжи е, не само за най-слабо развитите страни. И в други не толкова слабо а, е, развити страни има райони с голяма бедност. А, е, ние обещахме да отделим 0,7% от своя БВП а, за помощ за страните по пътя на развитие. Колко страни са отделили толкова? Всяка страна света, която е в състояние да помогне, трябва да се включи в преодоляването на пропаста и в превръщането на устойчивото развитие в успех навсякъде, в успешно начинание. Мога само да кажа, че се нуждаем от конкретни цели, от конкретни задания. Е, мисля също, че трябва да се опрем върху глобалните цели е, в областта на устойчивостта, които според мен бяха предложени от Колумбия. Ако се върнете в своите страни и а, продължите да оказвате натиск върху а, вашите национални лидери, смятам, че това много ще помогне за постигането на нашите цели. Благодаря ви още веднъж за вашето внимание и за това, че ми дадохте шанс да се изкажа. Благодаря. Това бяха чудесни заключителни думи. Благодаря на всички, които участваха и които присъстваха на дискусията виждаме, че има много общи виждания на правителствата, на регионалните и общинските органи и ние би трябвало да ги застъпваме, да ги е, подкрепяме много активно по време на дискусиите в Рио. Е, естествено, позицията на Европейския съюз ще бъде позиция на 27-те в е, Рио плюс 20. А сега е, добър апетит. Е, желая ви приятен работен обяд, а след това ще се видим и в 15 часа с члена на Европейската комисия, отговаря за околната среда, комисар Поточник. До тогава е, прекъсваме заседанието.